и ами, аз съм ги подписал. И така, скъпи колеги, е, ще намерите в е, протокола от днешното заседание и актовете, за които става дума. Окончателният проект за дневен ред, е, така както той бе прият на председателски съвет на заседанието му на 8 януари, е пред вас. Той ви е раздаден съгласно член 130 и 131. За днес е, без разисквания е, доклада на е, госпожа Андри Киене, която днес не може да присъства на заседанието, ще бъде гласуван в среда. Като във връзка с конфликта в Газа има предложение, което сега ще ви бъде съобщено от господин Конвендит. Скъпи колеги, ситуацията в Газа е позната на всички. Естествено, ние да обсъждаме този въпрос в парламента. Ние обаче настояваме съвета за сигурност да вземе позиция. Настояваме Европейският съюз да изрази своята позиция. И ние в Европейския парламент дискутираме и не взимаме позиция. Смятам, че като имаме предвид неотложната ситуация в Газа, е изключително важно Европейския парламент да се произнесе и да каже какво трябва да се направи, за да сложи край на клането в Близкия изток. Смятам, че е недопустимо Европейския парламент да няма коража да гласува резолюция след нашия дебат. Ето защо нашата група настоява да се ревизира решението на председателския съвет и да се сложи край на дебата, който трябва да се проведе, като се, да се приеме декларация, за да се сложи край на клането. Ние искаме резолюция. Трябва да сме наясно, че носим политическа отговорност – пред това, което се случва. Ето защо ние не можем просто да дискутираме. Трябва да приемем резолюция, която да изразява и ясно какво мислим и какво осъждаме. Благодаря. Благодаря. Колегата Свобода и колегата Вирц също биха желали да вземат отношение по това искане. Само един от тях може да вземе думата. Колегата Свобода има думата. Благодаря ви, господин председател. Естествено, че много сериозно помислихме по този въпрос. Колегата Кон Бендит посочи значението на резолюциите, но резолюцията на съвета за сигурност представлява една много солидна основа, на която можем да стъпим тук в Европейския парламент. Ние можем просто да подкрепим подкрепим тази резолюция. И както вие казахте, господин председател, би трябвало да посочим необходимостта да се оставят оръжията, оръжията най-сетне да замълчат, да се постигне първо прекратяване на огъня, а след това и трайно примирие. Така че ние можем да се задоволим само с подкрепене е, на резолюцията на съвета за сигурност. Но аз подкрепям е, всичко казано от господин Бендит. Елмар Брок има думата сега. Скъпи колежки и колеги, мисля, че решението на председателския съвет е много мъдро. Току-що чухме декларацията на председателя на парламента и аз мисля, че всички ние можем да се съгласим с е, казаното от нашия председател. Това е в крайна сметка и основата, на която ние е, като парламент е, стъпваме и на която оформяме нашата позиция – също времено ние знаем какво е становището и на комисията, и на президентството на съвета. Също времено все още не можем да предвидим какво ще бъде развитието на събитията до четвъртък. Аз пях в Ивицата Газа и имах възможност непосредствено да наблюдавам страданията на хората това, което според мен не търпи никакво отлагане е, е прекратяването на контрабандата, на, на вноса на оръжие. Египетската страна е готова да сътрудничи, но в никакъв случай не би трябвало да прекратяваме усилията си. Във всеки случай аз изразявам подкрепа за решението на председателския съвет. Благодаря много на Елмара Брок. Нека да гласуваме сега поименно, електронно. Гласувахте ли? Имахте ли възможност да гласувате? Всеки ли гласува? Ако не сте донесли картите си, естествено няма да можете да гласувате, но никой не е виновен за това, че вие не носите картата си. Всички депутати ли носят картите за гласуване? И така, моля всеки, който е донесъл картата си, да гласува. Приключихме с гласуването. 105 за, 86 против. И така ще има резолюция. Сроковете за внасяне на предложения за резолюции днес са 8 часа, а измененията по внесените резолюции са със срок сряда 10 часа. За четвъртък не са предвидени никакви изменения. Колегата Кон Бендит е, желая да вземе думата още веднъж. Извинете ме, е, бих е, изразил още една забележка по отношение на разискванията във връзка с спора за газа, Украина и Русия, Газпром. Извинете ме, извинете ме, но бих искал да кажа още няколко думи за това. И така. Бихме желали политическите групи да се обединят около виждането, че разискванията трябва да се е, проведат и да се има предвид и това, че е, Словакия желае да пусна в експлоатация отново една всъщност неотговаряща на изискванията атомна централа. Да, да, ти си е, лидер на листата, така че в момента можеш да се успокоиш и да не говориш. Председателят отново. Да, в е, връзка с е, газа и е, спора за газа можем е, да обсъдим въпросите, естествено, по време на дискусите с чешкото председателство. Темата Словакия и, България, е, и България е, е много важна, именно с оглед на е, недостига на газ. За това ще ви помоля да приемете едно такова решение, комисията да ни информира за ситуацията в тези две страни и решенията, които са взети. Да, ще вземем предвид това, което предлагате. Ще се опитаме да го осъществим и така приключваме с обсъждането на дневния ред. Да, той е прият, а сега преминаваме към едноминутните изказвания. Първият е господин Папастамкос. Става дума за провокациите на Гърция, на Турция срещу Гърция. Непрекъснато се нарушава